Ladies and gentlemen, good morning. May we start? Let me inform you at the very outset that the coordinator от самото начало кажа, че заседанието на координаторите е предвидено за 11.30 часа днес. Това е доколкото знам. Започваме с приемане на дневния ред. Първо трябва да ви уведомя, че трета точка обмена на мнения по правната защита ще бъде отложена. Четвърта точка относно международните интереси и съответно подвижния състав в железниците също ще бъде отложена. Сега искам да попитам дали има някакви възражения. Ако не, приемаме, че дневния ред се одобрява. което преминаваме веднага към пета точка. Малките искове даваме думата на докладчика. Е, дякую, пани przewodniczący. Праця на... Благодаря. Искам да кажа, че Работата по този регламент започна още при предишния парламент. Тогава аз също се изказах, обясних какъв е регламента. Може би трябва сега да напомня на колегите, а и да уведомя новите колеги, че тук става дума за промени в регламента за исковете с малък материален интерес. Принципно докладът ми включва някои от собствените ми идеи по предлаганото от комисията. Най-общо казано, смятам, че предложението на комисията е добро. Повечето промени могат да бъдат одобрени и от нас но може би трябва първо да обясни общия контекст. Знаете, че след економическата криза в Европейския съюз ние искаме да имаме една по-ефикасна правна система. Това ще бъде много важно от гледна точка на реалната економика. Необходими са мерки. Мерки за една по-добра правна система – някои от тях са свързани именно с процедурата за исковете с малък материален интерес. В действащия регламент се оказва, че не всички спорове са уредени много добре при този вид искове. Това до някъде се дължи на факта, че са заведени твърде малък брой дела. Освен това, Страните по тези искове не винаги са много добре информирани. Те не знаят какви са възможностите при една такава процедура и много често се отказват, защото се оказва, че трябва да платят доста разходи за път – но ми се струва, че с кризата през следващите няколко години ще има все по-голяма нужда от ефективен механизъм за исковете с малък материален интерес. Ние трябва да помагаме на стопанската дейност. В предложението на комисията ние подкрепяме решението си от октомври 2011 година а именно, че много малко от гражданите се обръщат към съда при този вид искове. Следователно, процедурата трябва да се направи далеч по-прозрачна, за да може хората да се обръщат към съда, независимо от това в коя държава членка живеят. Основното в промен... промените, които иска комисията, е свързано с приложното поле, на регламента увеличаване на прага до 10 000 евро, защото сега този праг е 2000 евро. Боя се, че ниския праг от 2000 евро до голяма степен ограничава и прилагането на регламента. 2000 евро, разбира се, не е мака сума, за малкия потребител, но за една средна компания това е твърде малка сума. Мисля, че наистина прага трябва да бъде увеличен, особено като се имат предвид нуждите на бизнеса. Всъщност, една трета от заведените искове дори не стигат до този прак, но ако имаме прак от 10 000, тогава може би ще имаме една трета до 10 000. Увеличаването на прага всъщност би трябвало да увеличи и броя на малките и средни предприятия, които ще се възползват от този правен инструмент. По този начин те, разбира се, ще спестят и разходи – освен това, комисията е променила определението за трансграничните случаи. Това ми се струва нещо много добро. Вече са разсеяни всякакви съмнения за това, кой може да се възползва от новата процедура. Освен това, има и електронни средства за предоставяне на необходимите документи, връчване на призовки. В момента това не може да се направи по електронен път, но разбира се, ако то се направи електронно, това ще помогне много при трансграничните искове. Трябва да имаме предвид, че в миналото нямаше как да се използват електронни начини за изпращане на документи, и за връчване на необходимите документи, така че тук виждаме едно доста голямо опростяване. Комисията има своите идеи за това, но разбира се е необходимо потвърждение за получаването. Струва ми се, че е добре да има и система за информиране на участниците в процедурата, така че те да могат да проследят как се развива техния иск. Друга възможност са видеоконферентните връзки, нещо, което не се използва в момента. Обикновено процедурата е писмена. И след това има устно изслушване. Струва ми се, че когато се предвижда устно изслушване, спокойно може да се използва видеоконферентна връзка, телеконферентна връзка. Това би било добре с оглед на пестенето на време. Възможно е да е необходим известен период за оборудването на съдилища, които не разполагат с този вид техника – в Полша, например, получих информация от Министерство на правосъдието, съгласно която до края на 2015 година повечето съдилища ще бъдат оборудвани с такава техника. Предполагам, че ситуацията е сходна и в други държави. Идеята е да се улесни работата. Друга предлагана промяна е предвиждане на ограничение на максия... максималния размер на съдебните такси. Понякога тези такси отказват е, заявителите и трябва да се има предвид, че те могат да бъдат доста високи. При уреждането на спорове Осреднената такса е 40 евро за целия Европейски съюз. Предполагам, че можем да въведем някакъв таван на тези такси, защото ако те са твърде високи, е ясно, че гражданите няма да предявяват искове. Те просто няма да имат никакъв економически интерес при иск с малък материален интерес. Освен това, имайте предвид, че те ще трябва да имат и адвокат, който да ги представлява. Това увеличава разходите. Ясно е, че никой няма да предяви иск, ако сумата е малка, а съдебните такси са високи. Примерно при един иск за 200 евро гражданите просто няма да си направят труда. Всички отчитат, че таксите са високи, така или иначе. Има още едно предложение на комисията. Държавите членки да бъдат насърчени да въведат начини за плащане от разстояние на съдебните такси. По-настоящем има най-различни начини за заплащане на тези такси, но така или иначе, ако единственият начин е плащане в брой или чрез гербова марка, то това затруднява много и щеца, който ще трябва да заплати на, на адвокат в друга държава. Всичко това е твърде осложнено. Има и още нещо, свързани с разходите и съответно езиковия превод. Имам предвид писмения превод на формуляр Г съдържащ удостоверението за принудително изпълнение. Имайте предвид, че всичко това е много трудно, понякога формулярите са твърде сложни. Само една част от целия формуляр всъщност е важна, защото тя излага решението по същество. Така че е достатъчно да се преведе само съществото на съдебното решение, не целият формуляр. Така ще се спестят разходи. Това е раздел 4.3 от формуляра. Единственият раздел, който всъщност си струва да бъде преведен. Нещо друго, което е важно, е задължението за предоставяне на информация от страна на държавите членки по отношение на съдебните такси, начините за тяхното плащане – и наличието на помощ за попълването на формулярите. Много е важно при попълването на формулярите наистина да се предостави такава практическа помощ. Има два вида граждани, към които се насочваме. Едните са физическите лица, другите са малките и средни предприятия. Както казахме, исковете са на стойност между 2000 и 10 000 евро. Комисията иска да увеличи този праг до 10 000 евро и това наистина би било много полезно. Така маките и средни предприятия ще използват инструмента. Благодаря. Thank you very much, madam. Благодаря много. Някой желая ли да вземе думата и да коментира чутото? The commission, yes. Комисията? Oh, yeah, Mr. Le Breton. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. И слушах изложението и прочетох документа с голям интерес. Всъщност аз съм нов депутат и е, за това е, ми е много интересно да чуя всичко, което се говори. Мисля, че предложенията са стъпка в е, правилна посока. Не се засяга същината на националната правораздавателна дейност, но се улеснява решаването на презграничните спорове, чието брой расте. Искам да задам въпрос. В доклада са цитирани някои цифри. Казва се, че в Испания е имало през 2012 година хиляда иска подадени по този ред, а само три са исковете подадени в България. Това изглежда много малко. Дали цифрите са погрешни или една поначало интересна процедура всъщност не се използва пълноценно? Ако е второто, какво смятате, че трябва да се направи, за да бъде по-широко позната тя и повече използвана? To... Комисията желая ли да коментира? Да, благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате думата, за да отговоря на въпроса. Във връзка с не така впечатляващия брой заведени дела по този ред. Комисията улови този проблем сравнително рано. И сме предприели няколко мерки с незаконодателен характер – за да увеличим популярността на процедурата за исковете с ниска цена. Направили сме наръчник за практикуващите юристи и отделен наръчник за потребителите, за да бъдат те уведомени как функционира това производство. Естествено, установихме, че производството е сравнително малко използвано включително и поради наличието на някои законодателни препятствия. Именно за това и е разработихме и проекта си. Елементите на проекта, на които се спря госпожа докладчикът, съставляват и пречки. Например, ниският прак на цената, ограничено определение на понятието дело с международен елемент или презграничен случай – и недостига на информация и помощ за потенциалните страни по такива дела. Успоредно с това, което вече казах, като пример на мярка с незаконодателен характер, ще кажа, че сме привлекли европейските центрове за потребителите, които дават съвети във всички държави членки във връзка с правата на потребителите. И те разпространяват информация за тези производства за искове с ниска цена. Те получават сега финансиране и за това да дават информация на потребителите за условията, при които могат да бъдат завеждани дела за поискове с ниска цена. Е, я дякую również за... E, Докладчикът. Аз също искам да благодаря на комисията за направените коментари. Може би е добре да добавя, че проучванията, които бяха извършени и те бяха с много високи, високо качество, проучвания от страна на комисията, показаха, че в много случаи Хората просто са били измамени и затова не си защитават правата. Нямаме информация с статистически характер, обаче от интернет форумите се вижда, че често пъти хората са недоволни. Да кажем, фирмата им е взела парите и след това е изчезнала била е прекратена. След това се появява друго дружество, което също предлага някакви продукти, обаче и при него има проблеми. Когато казваме, че се нуждаем от надежна статистическа информация и се обръщаме към дружествата и предприятията, за да разберем как използват те това производство, виждаме, че стои въпросът за измамите. Знаем, че има определени правила в тази връзка в държавите членки, но те не са хармонизирани. А в един общ пазар, какъвто имаме ние в Европейския съюз, се нуждаем от някаква степен на хармонизация и се нуждаем от законодателство, когато съществува проблема, законодателство няма. Вашият проект е с голяма практическа насоченост и ще позволи на гражданите да се ползват ефективно от правата си. Следващият колега. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще споделя някои мисли за производството. Смятам, че то е абсолютно необходимо за нормалното развитие на съдопроизводството в Европейския съюз. Бихме желали съдебната система да е максимално близка до гражданина и това производство ни позволява да я доближим. Въпреки резервите, които бихме могли да изразим въпреки това, което може да се мисли и за технологията, позволяваща провеждането на видеоконференциите, въпреки прага и извън всичко това, смятам, че трябва да запазим прага от 10 000 евро, като включим и физическите лица. Има доста физически лица, които работят в различни държави, и не получават възнаграждение за труда си. Така че те също трябва да могат да се ползват от това производство. Смятам, че прагът трябва да бъде запазен и той да бъде приложим и към физически лица. Освен това, Мисля, че трябва да се борим за това производство и за този прак. Всъщност, за малките и средните предприятия може прагът да бъде повишен. Да оставим 10 000 евро прак за физическите лица, а за малките и средните предприятия да го повишим на 15 000 евро. Благодаря. Благодаря за направения коментар. Естествено бихме могли да си помислим по този въпрос. Имам предвид е, да увеличим прага на 10 000 евро, обаче трябва първо да се уверим как е, бихме могли да приложим това предложение. Аз разговарях с е, някои хора и не установих широк консенсус между държавите членки. Също и за този прак от 10 000 евро няма консенсус. Мисля, че поне тази минимална стойност би дала възможност да се събират тези малки вземания. Не си струва да защитаваме максимална сума, трябва да преговаряме и да се опитаме този текст да напредне, да мине по-нататък в процедурата, възможно най-бързо. Може би ще можем по време на италианското председателство да постигнем напредък, но във всички случаи е сигурно, че до края на годината ще трябва да приключим преговорите. И всъщност ние сега ги започваме за първи път. Е, този текст се представя, вие можете да внасяте изменения. И ако в комисията, когато в комисията гласуваме по текста, т.е. когато приемем компромисната му версия, тогава ще настъпят, започнат преговорите. Аз е, се радвам, че подкрепяте този прагматичен подход, защото в крайна сметка става дума за това да се помогне бързо на гражданите и на фирмите да упражняват правата си. И е добре да ограничим и съдебните такси, да има горна граница за таксите, за да могат гражданите наистина да упражняват правата си в пълна степен. Госпожа Комодини. Благодаря. Господин председател, мисля, че това на основата на предишния опит е стъпка в правилна посока. Е, член 18 относно минималните стандарти е нещо, за което искам да задам въпрос към комисията. Разбирам, че тя ще иска от държавите членки да направят процедура за е, съдебен контрол. Производство за съдебен контрол. Това удължава процедурата. Има ли комисията информация за това какви производства за съдебен контрол – съществуват в държавите членки. Ако те са прекалено продължителни, може би трябва и по този въпрос да помислим. Би ли реагирала комисия? Yes, thank you, Mr. Chair. Да, благодаря, господин председател. Благодаря за въпроса. Не разполагаме си информация за продължителността на апелативните производства. Това са специфични производства. Всъщност, те не са и апелативни производства в същинския смисъл на думата, защото при исковете а, с а, ниска цена а, по европейския регламент а, те са ограничени до изваредно специфични обстоятелства, в които може да се иска преглед на постановеното решение. А, за съжаление, не разполагаме с данни за този специфичен вид обжалване в държавите членки. Не знаем в колко случаи ответниците са поискали този особен преглед на първоинстанционното решение и каква е била продължителността на производството пред втората инстанция. Изменението на член 18, което предлагаме, е с технически характер – и цели привеждане в съответствие на редакцията на разпоредбата с вече използваната актуализирана редакция, която фигурира в някои други регламенти. Просто стремим се този тип преглед на съдебните решения, контрол върху първоинстанционните решения, е, да го хармонизираме доколкото е възможно във всички производства, уредени на европейско ниво. Производството за исковете с ниска цена трябва да се развива по ускорен ред. То трябва да бъде бързо производство. И затова този особен съдебен контрол – също трябва да се упражнява много бързо и много ефикасно. Благодаря. For... Други искания за изказване? would normally pass to uh, сега би трябвало да преминем към точка 6, но точка 6 изисква да гласуваме. А нашата комисия обикновено гласува около 10 часа. Освен това, докладчикът господин Дуда все още не е в залата. Предлагам е, поради тези причини сега да не се занимаваме с тази точка, да изчакаме да дойде 10 часа, за да можем да гласуваме. За точка 7 все още не е дошъл секретарят на съда, поради което предлагам и точка 7 да не разискваме в момента, а да преминем направо на точка 8, където Госпожа Дълво, докладчик по становище е тук, така че мога да й дам думата. Мерси, месье ле президент. Благодаря, господин председател. Аз е, съм нов член на Европейския парламент и темата за опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз. Има вече история в Европейския съюз и поп специално в Европейския парламент. Аз е, започнах, е, по-скоро взех е, това досие от господин Рапка, който вече не е член на парламента. За какво всъщност става дума? има все повече европейски граждани, които живеят в държава членка, която не е тяхната държава по происход. И освен това, ние искаме да насърчим движ... свободното движение на гражданите в Европа и много често, когато отивате в една страна от една страна в друга трябва да попълвате доста сложни документи. Искаме да се опрости тази процедура на преминаване от една държава в друга. Комисията направи едно предложение през април 2013 година. Парламентът вече имаше първо четене по този проект през декември 2013 година. Може да се каже като цяло, че комисията комисията направи предложение с много конкретни елементи, а именно а, премахването на легализацията и апостилите за редица официални документи. Това са основно документи от, а, за гражданско състояние, актове за раждане, за женитба и така нататък. И а, трябва да се подчертая, че това са документи, които се отнасят не само до индивидуалните граждани, но и за юридическите лица, за дружества средствата и е, ние вече нямаме нужда е, от апостил в държавата на пребиваване. Става дума за преминаване от една държава към друга. Е, вторият елемент е, става дума за е, забрани копия. Е, предложението премахва това задължение, така че ако представите оригиналния документ, нямате нужда от е, забрано копие. Ако заедно с е, оригиналния документ представите и копие, няма нужда да го заверявате това копие. Същото се отнася и за писмените преводи. Като цяло държавите желаят да има заверени преводи и това означава повече разходи. Една държава членка не признава това. Те е, искат да се е, изпълняват формалностите. В предложението се казва, че вече няма нужда от е, заверен превод, а от обикновен превод. Ако държавата, за която е предназначен документа, се съмнява по отношение на истинността на превода, тогава вече ще се иска заверен превод. И третият елемент, който е важен, е следният. Очевидно има опасения за измами при упростяване на формалностите и се предлага сътрудничество между държавите членки чрез информационната система на вътрешния пазар ИМИ и е, този е, система се прилага за други цели, по-специално за е, дипломите и документите за квалификация. Това е много важен елемент. Също така друг важен елемент е многоязичните формуляри. Един гражданин може да поиска е, вместо или е, заедно с е, национален сертификат да се издаде многоязичен сертификат, който да има същата сила като националния сертификат. И освен това е важно да се подчертае, че това предложение се отнася основно за истинността на документите, така че вие, когато представите документа, където пристигате, трябва да имате и оригинален документ и е, в случая е, всъщност е, това се отнася за процедурите на осиновяване и признаване. Държавата членка увеличи броя на официалните документи, които попадат в приложното поле на регламента и е, заедно с документи за гражданското състояние тук попадат вече документите за е, училищно образование, е, свидетелствата за управление на МПС, както и някои други документи. Също така беше укрепена е, разпоредбата за писмените преводи и се добавя, че ако една а, държава а, има някакви съмнения за истинността на превода, тя може да иска заверен превод, обаче в този случай държавата членка, която иска този превод, трябва да поеме разноските за него. Това като цяло е кратко резюме на парламента, на регламента, извинете, сега, ако искате да бъдат внесени изменения, освен тези, които бяха гласувани широко мнозинство от парламентския парламент, този документ може да се върне отново в парламента за разглеждане. В настоящия момент дискусията в съвета на министрите е, напредва. Италианското председателство обяви, че желае да ускори работата по това досие и ние очакваме ново предложение, евентуално за месец декември. Рискът естествено или по-скоро голямата вероятност държавите членки искат да стеснят приложното поле предвид е, е, предложенията за изменение на парламента. Е, това може да се очаква, защото има редица държави членки, имат опасения техните да не се фалшифицират техните регистри и като цяло някои държави членки се опасяват от разширяване на приложното поле на този регламент и аз мисля, че в този момент ние сме в позиция на изчакване на решението на съвета на министрите и трябва да продължим дискусията, когато се запознаем с тяхната позиция и ще трябва вече да видим до каква степен можем да приемем предложението предложението им и доколко са необходими преговори. Това е като цяло. Аз мисля, е, че За човек като мене, който за първ път се запознава с този регламент, е важно да се посочи, че е, за гражданите това е нещо, което е, ги улеснява, когато се преместват от една държава в друга. Те ще почувстват предимствата от този регламент, защото той предлага истинско упростяване е, става дума за признаване на техните документи разбира се, това е и предимство за предприятията, които е, желаят да упражняват дейност в трансграничните райони. Така че ние ще искаме във всички случаи да е, засилим това трансгранично сътрудничество, а този регламент дава възможност точно за това. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Преди да попитам дали има други изказвания, може би трябва да попитам, готови ли сме с имената за преговарящия екип? Не знам, господин председател. Не знам каква е процедурата и съответно как стигаме до там. Разбира се, би било добре да уточним делегацията за преговори. Сега ли трябва да го обсъдим? Okay, thank you. Uh, this will be discussed then later on. Благодаря ви. По-късно ще обсъдим този въпрос. Господин Радев поиска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател считам че опростяването на набелязаните административни формалности с цел да се улеснят и укрепят упражняването от страна на гражданите на съюза на правото на свободно движение и упражняването от страна на предприятията на правото на свободно установяване и правото на свободно предоставяне на услуги в рамките на единния пазар е от изключително значение за европейските граждани. При липса на двустранни спогодби процедурите стават още по-тежки и скъпи премахването на голяма част от тези процедури ще улеснят ежедневния живот на много европейски граждани. радвам се че успяхме да постигнем споразумение в европейския парламент по въпроса и сега остава да видим каква позиция ще заеме съвета. като практикуващ адвокат считам че трябва да подходим разумно и да се опитаме да намерим баланса между ползите и правната сигурност на гражданите и предприятията на 22 и 23 септември работната група в съвета е имала заседание и очакваме какъв ще бъде резултатът от тяхната работа. Много се надявам до края на годината съвета да намери общ подход и да започнем преговорите. Благодаря. Uh, thank you very much. Много ви благодаря, господин Карим. Much, uh, благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на колегата за много задълбоченото представяне. Благодарен съм, че тя се е заела с тази задача, защото принципно би трябвало тук да има подкрепа от целия парламент но ми се струва, че самото предложение и формулировките някакси се отклоняват от целта. Принципно би трябвало всички да са съгласни, че това е важно за европейските граждани, трябва да го приветстваме, но проблемът е с приложното поле. В крайна сметка, тук има документи, които може да не са официални, например, някои удостоверения или дипломи, издавани от е, университети, но след това ние разширяваме приложното поле и с това увеличаваме и бремето. Аз направих някои проучвания и ми стана ясно, че в много от държавите членки такива документи се приемат и се искат някакви допълнителни действия единствено когато има повод за подозрение, че предоставения документ може да не е всъщност истински. Може би е добре да мислим за една такава насока на преговорите с съвета, тогава и подкрепата ще е по-широка. А по мандата за преговори, мисля, че така или иначе това се урежда чрез административните механизми. Благодаря. Господин Буда. <clears throat> Благодаря ви. Наистина, тук се правят важни стъпки и те несъмнено са в интерес на гражданите. Собственият ми опит като адвокат обаче ме кара да мисля, че приложното поле е доста спорно. Нека не забравяме, че тук трябва да има и някаква мрежа за безопасност. и всички участници трябва да са обхванати. Бяха споменати и свидетелствата за управление на МПС. Имайте предвид, че условията за придобиване на шофьорска книжка са много различни в държавите членки, затова трябва да сме особено внимателни. Да огледаме документите, които се обхващат – от това предложение. Не бива в никакъв случай да останат групи от документи, които не са регулирани или пък да се позволи риска за безопасността на нашите граждани. Хубаво е да помислим – и за някакви суми при разходите за преводи. Но, пак подчертавам, нека не излагаме на риск сигурността и безопасността на гражданите. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря, господин Мариан Пинто. Президент. Благодаря, господин председател. По принцип аз подкрепям всички мерки, които служат на свободното движение на гражданите в единото европейско пространство. Свободното движение наистина е един от основните принципи на Европейския съюз. Знаем свободно движение на хора, на капитали, след това е, свободно движение, свобода на установяване на предприятията и Европа, която си представям, е, това е Европа, която защитава своите граждани. Аз искам да имаме една Европа, която наистина да защитава интересите на гражданите и е, един от основните им интереси е гарантиране на свободното им движение в европейското пространство. Няма а, въпроси свързани с миграция между европейските граждани. Като цяло аз е, мога наистина да подкрепя тази стъпка и се надявам, че тя ще бъде последвана от други стъпки, за да може тази свобода, която сега изцяло не може да се упражнява, наистина да стане факт. Разбира се, трябва да се вземат предвид аспектите на сигурността. Има известни опасности тук, обаче предвид на всички тези аргументи да се постави под въпрос като цяло свободното движение на хората хора, това просто не е приемливо, защото ще има недоверие в европейските институции. Всеки, който се опитва от гледна точка на сигурността да поставя пречки в този процес, според мен греши. А, мисля, че тази мярка заслужава подкрепа и трябва да имаме още по-широко отваряне, трябва да се надхвърлят е, границите на това, което имаме в момента, без значение за кого става дума Германия, Великобритания, Франция, Италия. Всеки граждани на Европейския съюз наистина трябва да има възможност да се движи свободно и същото трябва да се отнася за стоките и за капиталите. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на нашия докладчик. Получихме много добро обяснение на целите, на това докъде сме стигнали. Няколко думи за работата на съвета. На това ще се спра, но първо трябва да отбележа, че предходния парламент наистина подкрепи комисията в това и предложение. Ние също я подкрепяме. То е важно за гражданите, за бизнеса, защото всички те са засегнати от формалностите. Мисля, че що се отнася до гражданите, за, първо, за първи път ние се основаваме на текста за правото на свободно движение на гражданите и това трябва да се насърчава от парламента. Струва ми се, че в съвета има едно общо споделено виждане за желаната цел Същевременно обаче остават и някои доста щекотливи въпроси. Въпреки това, ще кажа, че италианското председателство със сигурност проявява желание въпросът да продължи да се обсъжда и да се приеме общ подход на съвета през декември. Същевременно на Октомврийския съвет на министрите ще се проведе ориентационен дебат. Сега малко по-конкретно по трудностите. На първо място приложното поле. Сигурно си спомняте, в предложението на комисията бяха включени важни групи документи за гражданите. И някои от документите за бизнеса, свързани с интелектуалната собственост, недвижимото имущество и така нататък. Мисля, че е ясно от разговорите в съвета, че ударението пада най-вече върху документите за гражданското състояние. Има и нещо друго, което е много важно в предложението на комисията и това е въвеждането на многоезичните формуляри. Това беше одобрено с голямо въодушевление от парламента на първо четене. Би трябвало тези многоезични формуляри да могат да се използват като альтернатива на оригиналните документи. Добавената стойност е, че се пести много от разходите за превод. Доста граждани с трансгранични интереси могат да поискат многоезичен формуляр, ако смятат в бъдеще да се преместят в друга държава членка. Всичко това беше подкрепено от парламента и даже бих казал доразширено от гледна точка на броя многоязични формуляри в приложението, ние увеличихме този брой. Всъщност, съвета налага повече ограничения в това отношение. Тук преговорите са трудни, някои държави членки са на мнение, че не би трябвало тези формуляри да се използват отделно от оригиналните документи. Според тях те трябва да бъдат приложени заедно с оригиналните документи. Това до голяма степен обаче променя естеството на предложението на комисията. Има и други текстове по сертифицираните преводи, би трябвало тук да може да се иска такъв превод много по-свободно, не само да се разчита на превода, предоставен от гражданина. Има и технически въпрос. Отношението между този правен инструмент, предлаган от комисията и международни конвенции, като конвенцията СИЯК. Накрая въпрос за информационните технологии, които ще помагат да се намалява бюрокрацията. Ще ви напомня, че предложението предвижда система ИМИ, която да позволява на държавите членки лесно да обменят въпроси по конкретни документи. Всъщност, доста държави членки биха искали да преминат към следващото поколение на ИКТ решенията. По тази тема се водят е, доста технически дискусии. Това е основното. Мога да ви уверя, че комисията е готова да окаже всякаква помощ, за да може да се запази амбицията на предложението и на комисията, и на първо четене в парламента. Благодаря. Thank you as well. И аз ви благодаря. Господин Кастер. Смятам тази процедура за много добра и тя допринася до голяма степен за гарантиране на свободното движение на европейските граждани и по този начин също се повишава доверието на гражданите в европейските институции, доверието им в премахването на бюрокрацията. И по отношение на е, съмненията, които бяха формулирани, имам един въпрос. Ако този е, регламент влезе в сила, нещата вървят нататък, предвижда ли се оценка на регламента, за да могат е, да бъдат изяснени въпросите, свързани с сигурността? Would the Commission wish to react? Желая ли да реагира комисията? Да, разбира се. Благодаря, господин председател. Според мен е ясно и е добра практика това винаги е да се извършва преглед на начина по който функционират актовете на Съюза. Място за такъв преглед има и тук, такъв е предвиден. Естествено, все още може да се обсъди дали да не го насочим към определени проблеми, но комисията категорично е открита към възможността да се създаде е, една добре функционираща разпоредба, която да предвиди преглед, анализ на функционирането. Госпожа Дълво желая да се включи в дискусията. Намирам, че е, работата е много ползотворна. Виждам, че новия парламент възприема подхода, който е бил възприяти от предишната легислатура по отношение на този проект, като целта е наистина улесняване на свободното движение. Разбираме и страховете на някои държави членки за това, че може би приложното поле на акта е прекалено обширно. Смятам, че може да се говори с тях във връзка с приложното поле. И в тази връзка мисля, че една разпоредба за преглед на функционирането може много да ни помогне. Е, можем да включим в такъв преглед не само приложното поле и доколко то допринася за улесняване на свободното движение, но да включим и инструментите, с които разполагаме за борба с измамата. Тоест, смятам, че този проект може да се превърне сам по себе си в един инструмент за борба с измамите. Смятам, че не бива да се преувеличава страхът от измамите при новата система, тъй като няма такава система, която да функционира без никакви измами. Може би много по-големи резултати ще постигнем, ако постигнем сътрудничество между държавите членки. Що се отнася до разходите за писмения превод, смятам, че трябва внимателно да се анализира характерът на документите. Сред тях има съвсем елементарни документи. Акт за раждане, например. Посочва се място и дата. За какво ви е заверен превод? Лесно се контролира съдържанието. За това може би, подходът ни трябва да е по-нюансиран в зависимост от степента на сложност на документа, за който се говори. Това мога да кажа, господин председателю, очаквайки по-нататъчния напредък в работата ни по това досие. Е, Председателят, благодаря, госпожо. Мисля, че сега можем да се върнем на точка 6. 10 часа мина, господин Дуда вече е тук, поради което преминаваме към точка 6. Преработка на общностния визов кодекс. Имате думата, господин докладчик. Благодаря, господин председател. Господин председател, колеги, извинете, че закъснях. Съгласен съм, че става дума за преработка. Тя е с технически характер. Можем да гласуваме. Okay. Uh, the, the question is whether we can vote by showing hands or what... Председателят, въпросът е дали да гласуваме с дигане на ръка или машинно. Предлагам да вдигнем ръка. Кой е за? Против? Има един глас против. Въздържали се? Няма. Очевидно докладът се одобрява. Преминаваме към точка 7. Давам думата. Докладчика е господин Пинто. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, тук става дума за едно изменение на устава на Съда на Европейския съюз и то в смисъл, че броят на съдиите в общия съд трябва да се увеличи от 28 на 40. Е, имаме е, общия съд, е, имаме съдът по обжалване, общият и е, също така е, съдът на публичната служба. Става дума за общия съд в момента и е, Мога да кажа, че първоинстанционната инстанция внесе искане за увеличаване на броя на съдиите от 28 на 40 поради работното натоварване. Защото наистина тук става дума за подобряване на правораздаването в Европейския съюз. Най-важните стъпки вече бяха направени, обаче има още един проблем, който не е решен и той се състои в следното, как тези допълнителни съдии ще бъдат подбрани. Първоначалните 28 съдии, за тях има съвсем проста процедура на номинация, един съдия от всяка държава членка. Сега се искат нови съдии и веднага възниква въпросът как те да бъдат подбрани. Имаме 28 държави членки, 12 допълнителни съдии се искат, така че не от всяка държава членка може да има съдия. Има различни предложения. Най-важното от тях е да се постави на първо място професионалната пригодност, професионалната квалификация и това да бъде основния критерий. Защото в крайна сметка е, не става дума да се избират е, съдиите по е, гражданство, а според тяхните професионални качества лицето, което ще бъде номинирано, трябва да е в състояние да работи добре в цялата тази система. Естествено, това ще означава допълнителни разходи за Европейския съюз. 12 е, съдии, това означава 12 милиона повече годишно, т.е. 1 милион на съдия годишно, това от една страна. И искам също така да е, се спра на а, е, тези а, висящи а, случаи, защо са ни необходими а, допълнителни съдии, защото броят на висящите производства е над 100. Е, Това са случаи, които са започнати през 2013 е, година и много от тези висящи производства все още не са решени. 2009 година са започнати 578 е, и 555 по тях е постановено решение. Така че наистина има един голям брой висящи производства производства в Европейския съд. Е, след това 2010 година 637 е, производства са започнати, 527 по, по тях е постановено окончателно решение, така че е, общо взето се събират 1300 висящи производства. Аз мога да продължа е, да цитирам цифри, непрекъснато се съобщава за е, повече производство, отколкото е, постановени решения. 2012 година имаме също доста неприключени производства, така че това е факт. Е, в крайна сметка това означава, че през 2012 година, например, средният брой на е, случаите, по които е установено окончателно решение е 24, т.е. 24 производства, по които е постановено окончателно решение. 2013 година това са 25 е, производства. И сега, ако имаме 40 съдии, това съотношение ще бъде по-добро, т.е. ще има по-малко висящи производства в рамките на една година, поради което предлагаме консенсусно решение. Бихме искали, естествено, малко повече информация и се предвижда посещение в съда, за да можем на място да добием впечатление как функционира съда и какво изобщо обосновава увеличаването на броя на съдиите. Аз мисля, че само броят на висящите производства не е достатъчен като критерий за увеличаване на броя на съдиите. Върховният съд на САЩ има само 11 съдии. Така че това не е единственото решение да се увеличава броя на съдиите. Трябва да се погрижим за качеството. Има съответни анализи в тази връзка и аз смятам, че ще бъде много полезно, ако направим посещение в Европейския съд. Това е важно, за да може предложението на нашия парламент да бъде добре мотивирано и да почива на демократична основа. Мисля, освен това, че днешните тенденции се отразяват е, отрицателно на правосъдието на гражданите и в крайна сметка на економиката на Европейския съюз. Е, правораздаване, което не върви гладко, не е истинско правораздаване – когато не се спазват сроковете, просто правосъдието не изпълнява социалната си функция и функцията за създаване на справедливост в обществото, като се решават спорове и като се укрепват и респектират правата на гражданите, без значение дали става дума за физически или за юридически лица. Едно предприятие, което в разумен срок е, не получи окончателно решение по даден казус, не може да упражнява без пречки дейността си. Ние имаме права в Европейския съюз, те са в сила за всички, и за юридическите и за физическите лица и ако гражданинът не е в състояние да упражнява правата си, това означава вреда за него. Така че в случая е, правораздаването трябва да се извършва по-бързо, за да може да бъде постигната тази цел. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря. Господин Дзвевка е поискал думата. Бардо dziękuję, пане przewodniczący. Благодаря, господин председател. Бих желал да благодаря и на господин Мариньо Епинто за извънредно ясното изложение, което направи върху съществуващото положение. Имал съм удоволствието да работя съвместно с Александра Тайн, докладчик предишната легислатура. И всъщност в Европейския парламент тогава успяхме да стигнем до доста разумни решения. Сега топката е в полето на съвета. Припомням ви само, че тук в нашата комисия както и на пленарно заседание, сме се споразумели за критерия за уменията и компетентността. Това ще е най-важният критерий при назначаване на съдии. Съществува принципът, че всяка държава членка трябва да излъчи поне един член на съда. И нито една държава членка няма да има повече от двама съдии. Това е принципът и той е много важен. Защото когато се опитвате да намерите съдии според техните умения и компетентност, а не на основата на географски критерии или големината на държавите членки, това изисква да има някакво ограничаване на бройката. Смятам, че трябва да се придържаме към позицията си и да не допускаме тя да бъде отслабена от съвета. Има посещение, планирано в Люксембург в близко бъдеще. То ще е много полезно за всички ни, особено за новите членове на комисията и ще е много добра възможност да си поговорим. Надявам се да видим на място с какви проблеми се сблъскват съдиите. За съжаление, назначението, споменато от господин Пинто, Е, е такова, че е, колкото повече дела се водят пред съда, толкова повече време е необходимо за разглеждането им. Това се дължи до някъде на увеличаването на броя на държавите членки, но и на факта, че европейските дружества все повече извършват е, търговска дейност през граница. Също така има и редица преюдициални въпроси, които изискват решаване. И не винаги се минава през национални съдилища. Поради увеличаването на броя на делата, трябва да мислим и за това, че всичко това, цялата тази разнородна, разнопосочна съдебна дейност струва повече. За съжаление, тук със съвета не е постигнато споразумение. Трябва да се назначат допълнителни съдии по тази причина, за да могат да се решават делата. Ако не се решават делата, вътрешният пазар не може да функционира правилно. Освен това съществуват очаквания, и то доста амбициозни у държавите членки. Ако говорим за амбиция, по-добре е да загърбим амбицията и да помогнем на съда да върши по-добре работата си. Това е от полза за целия Европейски съюз. Благодаря. Е, моля е, представителят е, на съда, господин Кало, да вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че поканихте съда да изпрати свой представител на днешното заседание. Вие възобновявате работата по делото т.е. по досието, което сега вече е висящо от 3,5 години. Знаете, че съдът е предложил такова увеличение на броя на съдиите през март 2011 година. Знаете, че е, Председателят на съда Василио Скурис дойде тук пред юридическата комисия, за да представи предложението и да го мотивира. Е, най-напред е, Имаше одобрение от страна на е, комисията, която дава становище съгласно договора. След това имаше становище от е, парламента и то много бързо. Даже държавите членки разбраха, че има някакъв проблем в е, съда, че трябва да се предприемат мерки и подходящата мярка е да се увеличи броят на съдиите. Казвайки всичко това, обаче, досието е в задънена улица което ще рече, че държавите членки, и правителствата не са се споразумели за начина по който ще се определят и назначават съдиите. Както току-що бе казано, съдът също е на мнение, че трябва кандидатите да се избират по заслуги. Значи, предложенията са на лице от 2011 година. Искам да ви кажа какво стана от 2011 до сега, ако ми позволите най-напред. Броят на делата, заведени пред различните съдилища на Съюза, е отбелязал още по-бързо нарастване, отколкото в миналото. Между 2007 и 2013 година броят на делата беше се увеличил с 30%, но сега ръстът е още по-голям. За пръв път тази година може би ще имаме повече от 1000 новозаведени дела. Очевидно съдът продължава да се старае да бъде производителен, да работи усилено, да се реформира вътрешно, но не успява, така и не успява, да реши толкова дела, колкото се завеждат пред него. Всъщност, е, висящите дела продължават да се увеличават. Имаше 1300 висящи дела, когато съдът внесе предложението си. Тази година ще приключим с около 1600 висящи дела. И искам да ви припомня в тази връзка, че за разлика от е, американските съдилища и Върховния съд на Съединените щати, ние не можем да преценяваме кои дела да разгледаме и кои да не разгледаме. Очевидно, непрекъснато растящия брой е, дела тежи върху всички съдилища на Европейския съюз. Поставя се въпросът за продължителността на производствата. Това е много тежък въпрос. Трудно е да се намали продължителността на производството поради големия брой дела – Знаете, че трибуналът отговаря за всички спорове, свързани с вътрешния пазар, конкуренцията, държавните помощи, интелектуална собственост и за някои други отрасли, управление на средствата. Обаче така наречените спорове с економически характер се решават с около нали, отстъпление от около 48 месеца. Това е много. Освен това, съдът многократно е констатирал, че продължителността на производството пред трибунала нарушава член 47 от Хартата за основните права, тъй като няма разумна продължителност на съдебното производство. И вече има жалби, заведени за обещатяване на економическите загуби, претърпени от предприятията в резултат на така бавното съдопроизводство. Съдът е на мнение, че е трудно да се примирим с това положение на нещата. Необходимо е в близките дни да се направят постъпки пред парламента, пред съвета, пред комисията за да се предприемат някакви мерки. Опитахме се да предложим решение, което да ни позволи веднъж за винаги да се вземе решението за 12 допълнителни съдии, което бяхме предложили преди 3 години и половина. Да, има вече зелена светлина за това предложение. Тя просто трябва да бъде потвърдена. Това трябва да бъде направено от съвета. И освен това, съдът прави и друго предложение, което е обвързано с еволюцията, която току-що обрисувах. Това второ законодателно предложение ще бъде свързано с отвояване на броя на съдиите в трибунал. 28 плюс 12 означава 40. Обаче ние ще добавим още 16. Ще предложим да се добавят още 16, така че всяка държава членка да има по двама съдии. Втори елемент. Трибунала за публичната служба трябва да бъде интегриран в първоинстанционния съд, в първоинстанционния трибунал. Защото първоинстанционният съд е този, който има необходимите правомощия да решава всички висящи дела, които постъпват в съда. В бъдеще този брой ще се увеличава непрекъснато. И така първоинстанционният съд ще се превърне в пълноценна съдебна инстанция. Значи, трябва да се вземе бързо решение по предложението, което сме предложили на законодателя от 3 години и половина и след това е, съобразно член 281 от Лисабонския договор ще внесем още едно предложение за втора реформа, при която 40-те съдии ще бъдат увеличени на 56, за да може съдебният орган първоинстанционен съд да бъде в състояние да се справи ефикасно с висящите дела, с броя на постъпващите дела изобщо. Съдът с удоволствие съвсем скоро само след няколко седмици, по време на посещението на вашата делегация, ще ви а, запознае с детайлите свързани с това, което ще прочетете в документа. Но, повтарям, за съда положението е нетърпимо. Дошъл е моментът да се реши сега. И това е в интерес на правосъдието, на правата на лицата, които търсят правосъдие и в интерес на функционирането на вътрешния пазар. Защото това е ключовата предпоставка за економическия растеж на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Thank you very much. Благодаря. Не виждам други желания за изказване. Извинете всъщност. Заповядайте. Благодаря. Аз имам до някъде чувството, че ние, като Европейски съюз, като цяло, много късно реагираме на това обстоятелство. Ние имаме добре функционираща правна система или казано с други думи една такава система е основата за правовата държава и за типичните фактори на място, но тази система трябва да функционира добре. Ако има съмнение, че нашата правна система не функционира така добре, за съжаление много бързо се губи доверието в принципите на правовата държава. Така че трябваше да се. Е, мине към нови решения, а не да се чака 4 или 5 години решения. За това смятам, че е важно също в смисъла на правовата държава и това, което ни свързва тук в Европейския съюз, да е, функционира по-добре европейското правораздаване и според мен това има въздействие върху нашето правно съзнание. Ако погледнем случаите, при които много държави членки трябва по-интензивно да работят по производствата, а тези производства се проточват и е, гражданите не могат да упражняват изцяло своите права, това като цяло се отразява на правното съзнание на гражданите и е, също така е, на факта, че Европейския съюз като е, правова общност трябва да функционира добре трябва възможно най-бързо да се вземат мерки, защото системата трябва да функционира добре и мисля, че тук е, трябва да се търси решение на две нива. Първо в самия съд, е, съдът трябва да е, ревизира структурите си, да види как текат производствата, разбира се, винаги от аспекта на правовите гаранции и гарантирането на принципите на правата държава и това решение с новите съдии да бъде допълнително решение сега е, дали да останат 28 или да се увеличат с 12. В крайна сметка тези висящи производства трябва да бъдат намалени по брой, но е, не е, само решението с увеличаване на съдиите е единствено решение – Възниква въпросът как да се разпределят тези номинации. Аз не мога да приема примерно пет съдии да дойдат от една държава членка. Трябва да има все пак някакъв баланс. но основно продължителността на производствата. Тя е много голяма в момента и това е проблемът. То не е приемливо според мен съществува и опасност за нашето правно съзнание и за принципите на правовата държава. За това смятам, че този проблем трябва да намери неотложно решение. Uh, uh, Благодаря, господин Либретон. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко две бележки искането да имаме 12 допълнителни съди ми се струва прекомерно. Това е много голямо увеличение. Мисля, че трябва да се намерят други начини, е, за да може съдът да си свърши работата, може би да се пести време, за да се работи по-бързо. Във Франция имахме сходен проблем, предлагаха се всякакви решения и в крайна сметка успяхме. На второ място тези 12 нови съдии би трябвало да се изберат по заслуги, независимо от държавата членка по происход. Много е важно също така обаче да има добро разпределение, което да представлява различните правни порядъци в Европейския съюз, различните правни системи и се надявам, че Франция няма да бъде третирана неблагоприятно в резултат на тази новост. Господин Кастър. Гарантирането на принципа на правовата държава е един от основните принципи на Европа, това беше казано вече, и е, това означава да имаме добре действащ Европейски съд, когато производствата траят много дълго, наистина се подкопава принципа на правовата държава. Е, така че е, всички мерки за съкръщаване на производствата, с които да се увеличава правната сигурност, като не е юрист, аз не искам сега да ги оценявам, но имам опасения, че че в случая е, ние попадаме под е, опасността на бързо правораздаване, с което не се е, гарантира изцяло принципа на правовата държава. Въпросът ми е следния. Тук беше казано, че Върховният съд на САЩ има 11 съдии и е, ние имаме много повече тази разлика. На мен не ми е съвсем ясна. Може ли някой да ми обясни как е, и защо се появява тази разлика. И освен това имам още един въпрос. Увеличаването на броя на съдиите единствената възможност ли е да могат съдиите да се справят с нарасналия брой производства? Uh, Благодаря, госпожа Телово. Благодаря ви, господин председател. Много е важно наистина да се водим от принципите на правовата държава, да имаме добре функционираща правна система. Не мога да ви обясня достатъчно убедително, защо имаме нужда от тази бройка съди. Мога само да предам мнението на съда в Люксембург. Те не могат да си избират делата, не могат да отказват дела, следователно имат нужда от повече съдии. Самата аз съм на мнение, че що се касае до вътрешната реорганизация на съда, то темата се повдига не за първи път. Имахме няколко такива вътрешни реорганизации. Мисля, че сме стигнали лимита на това, което може да се направи с наличните средства. Е, съдиите често се чувстват е, доста обесърчени от факта, че не могат много да напреднат. Така както аз тълкувам предложението, на практика Съдиите се избират по заслуги, но не може да има повече от двама от съответната държава членка, така че да, важни са заслугите, но също така и происхода. Малко се очудвам от новото предложение просто да се отвои броя съдии. Много странно ми се струва. Имаме 28, някои смятат, че това вече е много, а сега има и предложение те да се отвоят. Струва ми се, че това не е много сериозно. Като че ли се прилага доста примитивен принцип по отношение на происхода на съдиите като държава членка добре да се упражни натиск върху съвета, обаче е така, че да имаме това увеличение с 12 седи, абсурдно е да продължим да обсъждаме такава тема до безкрай. Много ви благодаря. Господин Каваля. Мерси, президент. Господин председател. Благодаря. Принципно съм съгласен с това, което се казва в залата, но нека отбележа три съображения. Европа е доста далеч от гражданите си. И една от причините, макар че има най-различни, е, че европейското правосъдие се намесва твърде късно. И това не е сериозно. Необходимо е да го кажем. Но какво може да се направи? Тук възникват два въпроса. От една страна се прави сравнение с Върховния съд на САЩ. Там нещата са много ясни, решава се е, с какво ще се занимава съда, с какво няма да се занимава. Така че тук говорим за различни правомощия, ако сравняваме с съда в Люксембург. За това нека имаме предвид собствения си контекст. Съдът в Люксембург не може да се избира делата. Именно и за това, с оглед на възложените му от договора задължения, ние трябва да му помогнем да работи далеч по-бързо от сегашното темпо. На второ място, съгласен съм с госпожа Делво, Идеята всяка държава да изпрати по двама съди ми се струва абсолютно глупава. Така или иначе, това е като принципа да имаме колкото държави членки, толкова и комисари, сега пък да имаме по двама съдии. Идеята не е добра. Необходимо е да се водим от принципа или на суверенитета и тежестта на всяка държава, или от принципа за всеобщо правосъдие в Европа и хармонизиране на правата. Не бива да търсим фрагментация. Това не е швейцарско сирене. Затова идеята ми се струва много лоша. На трето място. Необходимо е наистина да се вземе бързо решение. Господин Успаскич. Благодаря, господин председател. И аз ще добавя нещо към казаното. Европейският съюз е на път да загуби това, с което най-много се гордее. Господин Кавада току-що обясни, че правосъдието идва твърде късно. Необходимо е гражданите да могат да упражняват правата си, но за да бъде възможно това, би трябвало всяко дело да се разглежда по същество и едва тогава да се взема решението. С това си гордеят нашите правни системи. Благодаря. Благодаря, господин Бода. Благодаря. Не исках непременно да се изказвам, но ето колегите казват, че не е необходимо да се увеличава броя на съдиите, някои от тях са на това мнение. Ние в тази комисия, в по-голямата си част сме юристи, не може да си затваряме очите пред факта, че закъснялото съдебно решение понякога се оказва безполезно – Съдът обяснява, че просто не може да си върши работата добре. Какво да направим тогава? Да го оставим постепенно да умре или да търсим решение? Решението е, според мен, да се увеличи броят съдии. Ще видим сколко и как, но е важно, разбира се, да се отчете че трябва да се вземат под внимание и качествата на съдиите. Самият аз не мога да повярвам, че държавите членки няма да могат да намерят компетентни съдии. Същевременно самата процедура на съда трябва да се преразгледа. Ето, по-рано днес обсъждахме исковете с малък материален интерес. Може би и за Европейския съд трябва да се направи някакъв подбор. Но не може да се каже имате си съди, работете. Просто трябва да се намери решение. Ще помоля господин Кало да ни даде своя отговор. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Исках да взема отношение по въпроса с Американския върховен съд. Наистина, това е съвсем друга ситуация. Съдиите във Вашингтон съвсем нямат същите правомощия като съда на Европейския съюз. Освен това, в САЩ могат да се избират делата, докато Европейския съд не може да го направи. Така че разликите тук са големи. Същевременно, моето намерение не беше да навлизам в детайли на това предложение – всичко това ще ви бъде предоставено като подробна информация през следващите няколко дни. Ще обсъдите въпроса и с представителите на съда и ще видите причините за предлаганата втора процедура от съда. Ако съгласно предложението на съда отвоим броя съдии, то със сигурност не става дума да се намери някакво умиротворително решение за съвета. Имайте предвид, че 2014 година работата на съда се оказа много по-сложна, отколкото 2011 година. И ако нищо не се направи за следващите три години, това ще е грешка. Ние просто се адаптираме към изменящата се ситуация. За това става дума не търсим решения на правителствените проблеми на национално ниво. Това си е техен проблем. Но тук е необходимо да се действа по-решително. Благодаря. Yes. Uh, Mr. Pinto. Господин Мариан Пинто. Благодаря ви, господин председател. Може би е необходимо да се върнем на контекста. Има проблем с европейското правосъдие, забавения, доста дълги изчаквания в Европейския съд. Необходими са 4 години, за да се стигне до решение. Европейският парламент трябва да помисли, кое е най-доброто решение, за да се избегнат тези закъснения. Принципно най-лесното е да се увеличи броят на съдиите, но това е най-скъпото решение. Когато се прави сравнението с американските съдии във Върховния съд, трябва да се има предвид, че там има много добри служители, които улесняват работата на съдиите. Имам предвид САЩ. Така че съдиите не е необходимо да се занимават с всички процедури по делото. Следователно работата се разделя – На ме ми се струва, че увеличаването на броя на съдиите би могло наистина да бъде добро решение, но той е най-скъпото, както казах. Би могло да се помисли за законодателни промени, така че е, определени етапи на производството да отпаднат. И така да е необходимо по-кратко време. Защо трябва да минат 4 години. В крайна сметка това е една много силно формализирана процедура. Необходимо е да се реши бързо. И всъщност в някои случаи решенията могат да се взимат от служители на съда – Не във всички случаи е необходимо да се намеси съдията. В крайна сметка, нека защитаваме собствените си интереси. И ясно е, че закъснялото правосъдие е лошо правосъдие. Но е необходимо да видим какви са причините за тези закъснения. Иначе просто прехосваме пари и това са пари, на дънакоплаците. Необходимо е да диагностицираме проблема, за да стигнем до правилното решение. Има проблем, предлаганото решение не е задължително най-доброто. Нека сме обективни, нека не се водим от предразсъдъците, за да можем да видим как да постъпим. Например, увеличаване на броя на съдиите или пък законодателно изменение за отпадане на твърде формализираните и ненужни етапи от процедурата. Така би трябвало да улесним работата на съда и това би било най-доброто решение. На първо място правосъдието трябва да е достатъчно бързо, да откликва, когато има спор. Това е голямата цел и тук търсим най-доброто решение. Същевременно, скъпи колеги, когато мислим за този проблем, е добре да направим и сравнителни проучвания – ето, правим сравнението, например, с Върховния съд на САЩ, но там трябва да имаме предвид и броя производства годишно. Американците знаят какъв е този брой, можем да го разделим на броя съди да се види какъв е процента, при тях той е 25. Може да се направи сравнение и с други държави. В крайна сметка, заключението трябва да идва от въпроса Достатъчно ефективно ли работят съдиите? Достатъчно посветени ли са на своята работа? Нека направим този анализ дали предлаганото е наистина най-доброто решение, нека претеглим аргументите, да видим кой какво мисли и в крайна сметка да изпълним целта си да служим на гражданите, бизнеса, европейската економика, а не само на служителите на институциите, като започваме от самите себе си. Необходимо е да се говори с хората, с съдиите, с техните помощници и да се намери решение. Същевременно ми се струва, че не може да се взимат прибързани решения, наистина трябва да се претеглят всички фактори, за да се намери най-доброто и най-лесно за изпълнение решение за дънакоплаците. Председателят, благодаря. С това приключваме точка 7 и преминаваме към точка 9. Давам думата на господин Звиевка. Благодаря, господин председател. Проведохме много емоционално изискване във връзка с Европейския съд и мисля, че има достатъчно причини това разискване да е толкова оживено. Всичко трябва да бъде насочено към по-доброто функциониране на Европейския съюз, както в економически смисъл, така и предвид по-добрата правна сигурност за гражданите. Сега ще говоря за един инструмент, който също е свързан с тази тема. Става дума за регламента относно производството по несъстоятелност. Този регламент влезе в сила през 2000-та година и се прилага в целия Европейски съюз, с изключение на Дания. Този регламент урежда производството по несъстоятелност, компетентния съд по това производство и признаването на вземания, проистичащи от производството по несъстоятелност. Разбира се, става дума за трансгранични производства по несъстоятелност. Е, това, което е общо за тези производства е един основен критерий. Става дума за центъра на стопански интерес и е важно този център на стопански интерес да бъде дефиниран по-точно. Защото това е много важен критерий в случая, както казах, основния критерий. На практика тълкуването на това понятие център на основен интерес води до много проблеми и също така до начини на поведение, които не непременно могат да бъдат е, квалифицирани като разумни, особено когато говорим за инзо... шопинг, т.е за съдебен туризъм при производствата по несъстоятелност. Уважаеми дами и господа, економическата и финансова криза, пред която бяхме изправени и с чието последици се борим и днес, показа, че не всички инструменти в регламента по несъстоятелност функционират така, както би трябвало да функционират. И това означава, че този регламент трябва да бъде адаптиран към днешната ситуация и да бъдат внесени изменения в него, така че вътрешният пазар да може да функционира безпроблемно. Основната цел е да се проведе реформа против форум шопинг в производството по несъстоятелност. Важно е да имаме европейски регистр по несъстоятелност. Трябва да бъде създаден такъв регистр и това ще доведе до там да може да се получава бързо информация и да си създадем представа за ситуацията си в целия Европейски съюз. Нашият предишен председател на комисията Клаус Лейне подготви работата във връзка с това досие. Беше прието решението на пленарното заседание през юли и всъщност днес разполагаме със становище на парламента от първо четене. съветът също работи по своето становище по този регламент и в резултат на това през юни тази година беше разработено становище на съвета и сега още веднъж се работи по целия документ, също по преамбюла и по приложенията към него. Становищата на съвета и на парламента се различават. И това означава от своя страна, че в момента ние се подготвяме за второ четене. което ще започне след официалното представяне на становището на съвета. Това се очаква през октомври, както виждате съвсем скоро. Проверката на текста на двата документа, на двете становища, показва, че въпреки, че те се различават, не са в пълно противоречие. Това, което е много важно в случая е, че Целта, заложена в новата редакция на регламента, е същата, както при съвета, така и при парламента. Трябва да се създаде правна рамка за трансграничните производства по несъстоятелност. И по този начин да се отчитат потребностите на кредиторите, но от друга страна да се даде възможност за нещо много по-важно. Става дума за а, честен предприемач, който се намира в а, трудна ситуация и той трябва да има възможност да намери такова решение, което да даде възможност за план за оздравяване и да не се стига само до ликвидиране на дружеството, защото това е много важен момент – свързане с защита на работни места и тази цел се преследва както от съвета, така и от парламента. Трябва да запазим тази цел и по време на второто четене и преработката на текста. Намерени са нови подходи на решение в текста на съвета, които не се откриват в становището на парламента. Става дума за несъстоятелност на група предприятия, също така и за използването на синдици. Мисля, че тези подходи на съвета трябва да бъдат проучени от нас – защото водят до подобряване на първоначалната редакция на парламента и ако наистина е така, трябва да ги разгледаме подробно. Още нещо, създаване на регистър по несъстоятелност в Европейския съюз, това ще даде възможност за е, получаване на информация е, в обозримо време и за наблюдение на производствата, което в крайна сметка ще се отрази добре на гражданите, а не представлява само теоретично решение на практически проблем. Във връзка с избягването на така наречения форум шопинг при производствата по несъстоятелност, тук ще трябва да а, си помислим по полето на приложение и също така а, кой е компетентният съд. Компетентният съд а, всъщност е основно отговорен за защита на интересите на длъжника и на кредитора. Парламентът е, намери следното решение. Центърът на основен интерес е там, където е, длъжникът е, основно упражнява своята дейност или е упражнявал такава най-малко 3 месеца преди откриване на производството по несъстоятелност. Смятам, че това е разумен подход. Мисля също, че трябва да се опитаме да се занимаем още веднъж по-подробно с несъстоятелността на физически лица, защото тук има много възможности за злоупотреба. Имам предвид основно форум шопинг. Тук становищата на парламента и съвета са близки. Разбира се, едно смислено решение в производство по несъстоятелност с трансграничен елемент е необходимо. Това никой няма да успори. Въпреки всички различия, които продължават да съществуват, мисля, че ще успеем да приемем общ текст с съвета, ако има дори и малки наченки на добра воля. Разбира се, ще трябва да преодолеем трудностите при преговорите, затова е, моля комисията да прояви добра воля, тя ще ни подкрепи при преговорите. Също така има и призив от моя страна към съвета да прояви добра воля, така че е, да можем да се концентрираме върху изготвянето на документ, който да бъде прият и от съвета, и от парламента. И би било добре, ако успеем да направим това още тази година. Големи са очакванията и мисля, че това ще бъде възможно. Господин председател, екипът за преговори от Европейския парламент е, включва вас като председател, мен като е, докладчик, господин Конферати от е, групата на социалистите – господин Дуда от е, ЕКР, е, господин е, Депинто от либералите и господин Хорделас от зелените. Не знаем все още, обаче, кой ще представлява Обединената левица и ЕСД. Скоро ще научим това. Благодаря. Благодаря ви. Има ли желаящи да се изкажат? Мистер Радев. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Звиевка за подробния доклад по тази специфична тема. Колеги, всяка година близо 200 хиляди предприятия в Европейския съюз изпадат в несъстоятелност. Милиони 700 000 души губят работата си по тази причина. И, за съжаление, тенденцията е тези цифри да нарастват. Затова приветствам приемането на общ подход от страна на съвета относно изменението на регламента относно производството по несъстоятелност, което ще доведе до по-бързо модернизиране на трансграничните случаи на несъстоятелност. Считам, че бъдещото съсредоточване върху националните процедури, които предвиждат преструктуриране на дружеството на етап, предхождащ производството по несъстоятелност и водят до оздравяване на предприятията, както и даването на втори шанс на предприемачите, са ключови, за да имаме жизнеспособна економика в Европейския съюз задължението на съда да провери служебно дали центърът на основните интереси или предприятието на длъжника попадат действително в неговата териториална компетентност, ще допринесе за по-голяма правна сигурност. Сигурен съм също така, че добре координираните производства по нестоятелност могат действително да помогнат да се избегне ликвидацията на групи, и да се разширят възможностите за по-добро реализиране на активите на предприятията и запазване на работните места на много европейски граждани. Благодаря. Well. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Желая ли господин Звявка да коментира това изказване? Очевидно не. такъв случай можем да преминем към следващата точка. Госпожа Викстръм трябва да председателства заседанието на друга комисия и за това не може да присъства. От нейно име ще обявя преговорния екип, който ще представлява Европейския парламент в тристранните срещи. Аз ще бъда представител от НП, от името на социалистите госпожа Герингер, от името на ЕКР мисля, ще бъде господин Дуда. За Алде ще участва госпожа Викстрам, господин Масталка от ГУЕ, от Зелените ще участва господин Андерсон, от Европа на свободата и пряката демокрация госпожа Ферара. Госпожа Викстрам предлага да се проведат вътрешни е, контрасрещи, за да се започне подготовка на срещите с съвета и комисията през идния месец, като не след дълго ще получите подробностите в тази връзка. Това бе валидно за точки 10 и 11. Преминаваме към точка 12. Думата има господин Сайер. Благодаря, господин председател. Всъщност, ние можем заедно да разискваме точки 12, 13 и 14 и трите заедно. Те засягат три предложения във връзка с регулативната процедура с контрол от страна на парламента. Има няколко успоредни акта и процедури с които трябва да се занимаем по този ред. Нашата комисия трябва да реши дали да се противопостави на тези процедури. Едното е за Международен счетоводен стандарт 19, а другата процедура е е за стандарти 238, 16, 20 24.38 и е, третата процедура е за стандарти 3.13.40. и 40. Това са извънредно технически въпроси, но нашата комисия е да вземе решение дали ще се противопоставим на приятите актове. Искам да ви кажа, че през февруари приехме позицията си по трите така наречени предложения Омнибус, които бяха внесени от комисията – но там процесът е спрян. Съветът се противопоставя на идеята и за това комисията реши да приеме актовете по стария ред, регулативната процедура с контрол. За да не бъде блокирана работата по процедурите, които цитирах, може би е добре да вземем решение, така че да не се отрази върху нея блокажа по другия пакет. Искам само нещо да кажа, че е жалко. За... Жалко е, че е спря на нормалната процедура, както и работата по пакета Омнибус Лисабонския договор датира от преди 5 години и е, ние не можем да извършим необходимото усъвременяване поради съпротивата на съвета. Значи, след внасенето на предложенията от комисията, сега се приемат актове за изпълнение или за прилагане. Това означава, че ако съветът или парламентът не се противопоставят на приемането на актовете, комисията ще одобри съответните актове за прилагане. Това е много важно правомощие на парламента да предоставя възможността на комисията да, да приема актове на вторичното право в определени случаи. Моето предложение е да не се противопоставяме на приемането на актовете от комисията, просто да не реагираме и да й позволим да приеме актовете за тези счетоводни стандарти, е, които изброих. Надявам се да няма възражение и от страна на съвета, но разбира се, те сами преценяват каква позиция да заемат тези изменения не противоречат на принципа на е, достоверното отразяване на финансовото и счетоводното състояние, така както е, е препоръчала и експертната група. И трите акта отговарят на критериите на стабилност, съпоставимост, надежност. Това са важни изисквания. Така че няма причина да се противопоставяме и да възразяваме срещу приемането на тези три акта. Това е позицията ми. Предлагам и нашата комисия да възприеме същата позиция. Okay, thank you very much. Uh... Any request for the floor? Благодаря. Желаещи да се изкажат? Ако правилно ви разбирам, вие предлагате по трите точки да гласуваме заедно и да гласуваме положително. С за. Докладчикът. Това, което предлагам е по нито една от трите точки да не се противопоставяме на акта, който ще приеме комисията. Това предлагам. Е, е, Председателят, което всъщност е същото. Няма желаящи да се изкажат. Няма възражения. Можем да гласуваме с дигане на ръка и по трите точки. Кой е за? Against. Има ли против? Възражения? Благодаря. And we may go to point number 20. Сега можем да преминем към точка 20 за субсидиарността. Давам думата на госпожа Делво. Благодаря, господин председател. Става дума за регламент на съвета за създаване на Европейска прокуратура. Въпросът не е с особено технически характер, той по-скоро е с особено политически характер. Водеща комисия е Либе. Но въпросът засяга и нас, тъй като 14 национални парламента или парламентарни камари от 11 държави членки и са изпратили становища във връзка с допитването до тях и възможността им да дадат такова становище на основание субсидиарност. Комисията се е запознала с възраженията и становищата на националните парламенти и е на мнение, че няма място е, за изменение. Парламентът е направил междинен доклад и е гласувал резолюция. Всъщност намираме се в хипотезата на особен законодателен ред. Ако има консенсус, т.е. трябва да потърся съответната норма, съобразно която предприемаме действията си в момента, но не я намирам. Член 86 от договора за функционирането на Европейския съюз. Ако има консенсус в съвета, парламентът бива запитан за становище. Той може само да каже да или не, но не може да предлага измерен... изменения. Ако няма консенсус в съвета, може да се мине към хипотеза на засилено сътрудничество, за което са необходими 9 държави членки. Някои е, държави членки вече са обявили, че няма да участват в инициативата за Европейската прокуратура. За мен е, лично е, това е много странно. Казвате, че няма да участвате, а в същото време използвате тъй наречената процедура на жълт картон пред националния парламент, за да блокирате един регламент, неговото приемане, е чрез механизма на субсидиарността. Аз не знам какви са точните редакции, които се използват, но на мен ми се иска да не се придържаме към постъпилите възражения. Смятам, че е, няма нужда. Във всички случаи сега сме в ръцете на комисията – тъй като комисията е дала отговор в смисъл, че в хода на законодателния процес тя ще се съобрази с становищата на държавите членки, а в резолюцията си парламентът е отправил определени е, препоръки към комисията, както и някои искания. Европейската прокуратура абстрактно погледнато е нещо положително, защото тя трябва да обслужва борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза. Но мисля, че и съветът трябва да помогне на този процес. Предлагам на комисията нищо да не прави, след което ще изчакаме да видим какви действия ще бъдат предприяти след като съветът приключи работата си. Председателят. Благодаря, госпожо Дълво. Има ли желаящи да се изкажат? Не, не виждам. Това бе последната точка, предвидена за сутрешната част на заседанието. Припомням ви, че продължаваме в 15 часа след обед с работна среща семинар. А утре започваме работа в 10.30. Тъй като сега трябва да проведем заседание на координаторите. Спираме работа до 11.30, след което продължаваме с заседанието на координаторите. Благодаря ви. The... Мога ли да помоля онези, които нямат право да присъстват на заседанието при закрити врата, да напуснат залата?